ще реагира на него и ще представи своите заключения на съвета. Председателката, благодаря на комисаря, благодаря на колегите, които останаха, благодаря на докладчика. С това приключваме разискванията по този въпрос. Гласуването ще бъде в сряда. Утре ще продължи заседанието от 9 часа сутринта. Имате дневния ред, публикуван на уебсайта на Европейския парламент. Благодаря на преводачите за